визовия режим за чешки граждани. Ние сме солидарни с чешките граждани, които трябва да имат възможността да влизат в Канада без визи, наравно с всички останали граждани на Европейския съюз. Декларация номер 2 на 11 март за, седми път ще отбележим е, Международния ден на грешките на тероризма. На този ден през 2004 година при атентатите в Мадрид загинаха близо 200 души. 16 месеца по-късно в Лондон загинаха 52 души. Тероризмът няма оправдание. терористичните нападения няма да отслабят духа на европейската демокрация. Трето съобщение. Получихме информация, която много ни тревожи. Възстановено е смъртното наказание спрямо петима души в Тайланд. Възобновяването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 Искам да ви информирам, че председателския съвет прие проекто календара